<clears throat> Thank you very much, members. We will resume... Председателят, благодаря ви. Продължаваме с последната точка от дневния ред за днес. Точка 7. Макрофинансова помощ за Република Молдова. Предстои да обсъдим становището на докладчика ни Петра Сълштревичус от групата на либералите. По въпроса за макрофинансовата помощ за Република Молдова. Комисията предлага да бъдат предоставени 100 милиона под формата на заеми и безвъзмезно финансиране. През 2014 година бяха разкрити измами сред лидерите на Молдова, в това число и министър-председателя. Става дума за измами в размер от 1 милиард евро в три големи банки. Въпреки постигнатото, въпреки това с МВФ бе постигнато споразумение за възстановяване на макрофинансовата помощ през 2016 година в добавка към бюджетната подкрепа от Европейския съюз. Водеща комисия е Комисията по международна търговия. Предстои тя да гласува по своя доклад в края на месец април. Нашият докладчик по становище днес не може да участва в заседанието. Ще дам думата на госпожа Десарнес от групата на либералите, която ще представи становището от негово име. Euh, Благодаря. Петра се е в Женева за участие в сесията на съвета по правата на човека на ОНЕ. Така че аз ще представя нето становище. Вие казахте, че 100 милиона се предлагат от комисията за Молдова, което е последният транш. Има промени в две насоки от текста. Първо да се засили демократичните да се засилят демократичните а, аспекти, въпросите на независимостта на медиите, борба срещу корупцията, срещу измамите. Това трябва да доведе до приключване на работата на анкетата, свързана с присвоените банкови средства. Трябва да има редовни доклади пред Европейския парламент и трябва да има замразяване на плащанията в случай, че има неизпълнение. На второ място предложението на нашия докладчик е парламента да участва в изготвянето на меморандума за разбирателство, да има яснота по информацията, свързана с предоставените средства и тази информация трябва да бъде споделена с Европейския парламент. На трето място подчертава се, че ситуацията в Молдова е изключително сложна и предвид на следващите законодателни избори през ноември 2018 година в интерес на Европейския съюз е да подкрепи това, което се прави на място и да се окаже тази макроекономическа помощ, като подчертава, че трябва да бъдат изпълнени строги изисквания, тъй като това ще е бъде сериозен лост за постигане на напредък по реализирането на реформите в Молдова. Освен това, докладчикът подчертава, че предлага да се одобре предложението на комисията, като се отчита сложната ситуация в Молдова. Освен това, докладчикът благодари на докладчиците в Сянка Знаете, че ще има скоро среща с докладчиците в сянка, за да могат да бъдат изготвени компромисните изменения. Благодаря ви. Сега ще дам думата на присъстващите докладчици в сянка. Господин Ковачев не е тук. Господин Кристей, от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Важно е да признаем усилията за реформи и амбициите на молдовските граждани и компетентни органи в този труден момент. Ако видим пътната карта за реформи, споразумението с МВФ и условията по него, както и неотдавнашния доклад за изпълнението за Република Молдова, изготвен от комисар Хан и върховния представител, то ще видим, че постигнат значителен напредък. Макрофинансовата помощ ще бъде знак за повторен ангажимент от наша страна за продължаване на реформите. Второ, всички знаем, че има още много какво да се направи. Няма спор по въпроса. Не предоставяме карт бланш, а предвиждаме строги условия за отпускането на помощта. Първоначалното предложение на комисията предвиждаше 115 милиона евро. Към момента са предвидени 100 милиона евро. Бяха предвидени 50 милиона под формата на безвъзмезно финансиране. Към момента са предвидени 40. Те ще бъдат предоставени едва когато напълно бъдат изпълнени условията. Помощта ще се изплаща на траншове при много строги условия за всеки транш. Ще се прави анализ на напредъка по програмата на МВФ, както и по изпълнението на конкретните политически условия, заложени от Европейския съюз в меморандума за разбирателство. Обобщавам, с макрофинансовата помощ ще откликнем на финансовите потребности на Молдова и нещо много повече. Ще заявим ясен политически ангажимент от своя страна за подкрепа на реформите в Молдова. Макрофинансовата ни помощ ще е допълнителна възможност за оказване на натиск в посока към реформи в съзвучие с споразумението за асоцииране, споразумението за всеобхватна и задълбочена свободна търговия Мария и други. Благодаря. Следващият оратор от името на ЕКАРЕ е госпожа Фотига. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с това, че макрофинансовата помощ е необходима за гражданите на Молдова. Въпреки това, трябва да вземем предвид опита си от миналото най-вече огромните мащаби на корупцията в страната. Затова трябва да има възможност за временно преустановяване на финансирането, ако има и други случаи на корупция. Загрижена съм във връзка с състоянието на правата на човека в Молдова. Имам предвид положението, в което се намират правозащитници и адвокати. Освен това, смятам, че Молдова все повече попада под влиянието на стратегическата комуникация от страна на Русия – вероятно е Русия де-факто да установи монопол върху режима на собствеността за медиите. Де-факто има такъв монопол. Затова трябва да призовем върховния представител да положи повече усилия за повишаване на оперативните способности на звеното стратегическа комуникация с изток. Не виждам други докладчици в сянка, но госпожа Харм се поискала думата. Съжалявам, нашият докладчик Сянка не може да участва, затова реших днес да я представлявам. Споделям онова, което каза госпожа Фотига, именно, че в Молдова има проблеми, включително и по отношение на прилаганата от Русия стратегия, както и по отношение на стратегията на Европейския съюз. Молдова е изправена и пред проблеми, причинени от самата нея. Това може да е изгодно за онези, които искат да възстановят и засилят влиянието на Русия върху страната. Затова приветствам промените в измененията, отнасящи се до идеи за деполитизиране на назначенията на служители на публичната администрация идеи за установяването на независими плуралистични медии, както и идеи за финансовите инструменти на Европейския съюз. Приветствам измененията, в които се настоява за разследване по случаите на корупция в страната, най-вече случая с корупция в особено голям мащаб на ниво банкови институции. Вече от години настояваме за подобно разследване, но няма никакъв напредък. Моята група е в подкрепа на финансовата помощ за Молдова. От друга страна, обаче, трябва да могат да бъдат чути и критичните гласове. Трябва да можем да посочим и недостатъците в Молдова в контекста на решенията за предоставяне на финансова помощ. Благодаря на Ребека Хармс. Сега ще дам думата на докладчика на Комисията по международна търговия. Благодаря, господин председател. Казва господин Мойс. Благодаря за възможността да се изкажа пред вашата комисия в качеството си на докладчик по този законодателен акт. Ще се спра върху някои от основните моменти, по които днес изразихте загриженост. Изразявали сте такава загриженост и в разговорите си с мен преди това. Настоявахте за предвиждането на по-строги политически условия за отпускането на макрофинансова помощ. Това става видно от измененията, предложени от вашата комисия. Нека първо се спра върху естеството на инструмента. Макрофинансовата помощ е инструмент прилаган от МВФ. Инструмент за подпомагане на платежния баланс. Условията, с които се обвързва и изплащането на такава помощ, са свързани с финансовото и економическо управление. С други думи, ограничен е обхватът на условията, с които може да бъде обвързана тази помощ. Има други инструменти за финансиране от Европейския съюз, с които са обвързани по политически условия. Това не означава, разбира се, че в случая ще се ограничим единствено и само с условия, отнасящи се до финансовото и економическото управление. Европейската комисия вече е разговаряла с държавите членки и с тримата докладчици от Европейския парламент. Предоставила им е свой неофициален документ, в който излага своите идеи за структурата на меморандума за разбирателство с с Молдова. В този документ комисията изразява загрижености по всички от тези проблеми, по които сме загрижени ние, именно борбата срещу корупцията и спирането на пари, реформирането на обществените поръчки и публичната администрация, споразумението за задълбочене на свободна търговия. Реформирането на ниво управление се отразява върху цялата система. Подобни реформи при всички положения ще ограничат властта на олигарсите, ще ограничат и произвола. Когато са силни институциите на ниво централна изпълнителна власт, то се ограничава, разбира се, и въздействието на олигарсите върху обществения живот. Днес господин Московиси ми изпрати писмо по този въпрос, в което препотвърждавам че комисията ще направи много строга оценка на изпълнението на условията преди отпускането на всеки следващ транш. Второ, Споразумението се основава на междуинституционално споразумение между трите институции, което е в сила от 2013 година насам ако се опитаме сега да внесем значителни промени в тази рамка, а много от измененията, които предлага вашата комисия, ще доведат именно до това, от това ще проистече значително забавене. Така при всички положения ще отправим погрешния сигнал в геополитическо отношение към Молдова и другите си партньори от източна Европа. В миналото в продължение на две години не е била предоставена макрофинансова помощ, тъй като не е имало съгласие между трите институции. Именно поради това бе изключено и междуинституционалното споразумение. Не би трябвало да поставяме на карта този така деликатен компромис, постигнат и от трите институции. Не можем да очакваме от Молдова изначални промени в рамките само на няколко месеца. С подобно предизвикателство не биха могли да се справят дори и някои държави членки. Ако изискаме това от Молдова, то ще откажем финансова помощ. Ако изоставим сега Молдова, то няма да имаме и каквито и да било възможности за въздействие върху реформите там. Приключвам, господин председател. Комисар Московиси днес препотвърди, че Европейският парламент ще предоставя същата информация и в рамките на същите срокове, както и държавите членки. Не бива да се притеснявате, че няма да получавате необходимата информация. Самият господин Московиси потвърди противното. Ще работим по практическото реализиране на тази негова цел. Не бива да бъдем максималисти. Трябва да заложим достатъчно строги условия. Вече сме говорили за това в миналото. С удоволствие ще го обсъдя и с вашите докладчици в сянка. Подобни строги условия ще доведат до реформи, но едновременно с това трябва да сме и реалисти. Трябва също така напълно да се зачитат и компетенциите на Европейския парламент. С удоволствие ще работя с докладчиците в Сянка и всички други ваши колеги в комисията, за да постигнем добър резултат и да можем да гласуваме по време на пленарната сесия през месец май. Благодаря, господин Мойсън за изказването ви от името на Комисията по международна търговия. Не виждам други колеги, които искат да вземат думата. Затова сега можем да дадем думата на представителите на комисията. Нека преди това ви информирам, че поканихме за участие в днешното заседание и представители на Европейската сметна палата, за да ни представят констатациите от неодавнашния доклад на палатата за помощта на Европейския съюз за Молдова. Днес те не могат да участват, но нека аз се спра върху някои от констатациите в този доклад, които са особено уместни за днешните разисквания. 782 милиона са били предоставени на Молдова от 2007 година насам. Европейската сметна палата си е задала въпроса дали тази сума е допринесла за доброто управление на ниво публична администрация. Нейната констатация е, че са можели да бъдат постигнати по-добри резултати, че комисията е трябвало да обърне внимание на рисковете, след като ги е установила. Трябвало е също така да предвиди и по-строги условия за извършване на плащанията. Палатата е установила също така, че комисията не е направила надлежна проверка на изпълнението на условията. Сега ще дам думата на представителите на комисията, за да отговорят на въпросите на колегите. Бих искал да ги попитам също така какво са предприели след констатациите на Европейската сметна палата, така че помощта на Европейския съюз за Молдова да е още по-ефикасна в бъдеще. Господин Хелиодор Темпрано Арой от името на Европейската комисия, ръководител на отдел за съседните държави на Европейския съюз и макрофинансовата помощ. Благодаря, искам да благодаря на докладчика, господин Астровичуев, както и на господин Мойса за подкрепата, която оказват на, на това предложението. Знаете, че страната а, изпитва а, финансови затруднения от 2006 година поради редица трусове, включително с банкова криза, предизвикана от а, широко мащабни банкови измами. Има също намаляване на донорската подкрепа за известно време, докато бъде формирано ново правителство в началото на 2016 година и започна изпълнението на амбициозна програма от реформи и има подкрепата на Европейския съюз. Знаете, че през февруари миналата година беше изготвена пътна карта с голям брой съществени реформи, свързани с економически корекции, които в момента се осъществяват. МВФ е в страната и е на път да приключи първия преглед на изпълнението на програмата и ще излезе вероятно през април с първия си доклад. Сега има възможност, съгласно комисията, да се поднови двустранната ни помощ, която беше преустановена в, разме... в рамките на две години. В този контекст предлагаме тази операция, но искам да съм пределно ясен, че Европейската комисия споделя безпокойствата, и изразени от е, депутатите, що се отнася до условията, които трябва да бъдат изпълнени. Комисията иска да прояви твърдост, е, да наложи е, строги изисквания при тази операция и предлага условия и първия транш което обикновено е свързано с изпълнение на програмата а, в рамките на МВФ. Също а, се обръща внимание а, и на елемента безвъзмезна помощ. Ние насочваме вниманието си върху ключови реформи. Основното е да се укрепи економическото и финансово управление в банковия сектор, в частния сектор, да има външно аудитиране, да има прозрачност на държавните предприятия, да има по-строги изисквания за държавните поръчки, също борба срещу корупцията и прането на пари, също подобряване на управлението, също подобряване на връзките с Европейския съюз сключването на задълбочено а, споразумение. Ако има някакво нарушение, а, това ще доведе автоматично до прекратяването на плащанията. Има строги изисквания в економическата сме... сфера за прилагането на споразумението. Същевременно не можем да очакваме, че макрофинансовата помощ може да разреши всички проблеми в отношенията с тази държава и да гарантира реформите. Тази операция ще зависи от постигнатия напредък в политическите реформи, въпреки че не е условие за изпълнение. Нашите условия ще бъдат от економическо и финансово естество, но ще засягат и въпроси, свързани с управлението, включително реформа в съдебната система, нещо, което е много важно за бизнес климата. Искам също да ви уверя, преди да бъдат направени каквито и да е плащания, ще се прави оценка и ще иска мнението от страна на Европейската служба за външна дейност относно напредъка, който държавата постига, също функционирането на демократичните институции и прочие. Ние предлагаме около 40% от да бъде под формата на безвъзмежна помощ, тъй като става дума за една бедна страна, която има също и висок дълг но това е същевременно страна, която все още а, има достъп до финансиране по линия на МВФ и на Световната банка. Що се отнесе до доклада на Европейската сметна палата, искам да подчертая, че тази операция отразява редица от безпокойствата и препоръките, изразени от Сметната палата, например смягчаването на риска, ние направихме цялостна оценка на финансовите вериги. Също са предприяти мерки за защита на финансовите интереси, що се отнася до използването на средствата, да бъдат разрешени инспекции от ОЛАФ е, и от Сметната палата. Има също и разпоредби, които автоматично ще доведат до спиране на плащанията, ако е, се забележи и най-малката нередност. Е, също ще бъдат направени тестове относно изразходването на средствата като цяло, ако има спиране на реформите или няма достатъчен напредък, няма да има и плащания. Важно е да се подчертае, че решението на съзаконодателите за одобрението на тази операция, операция дава на Европейския съюз един инструмент да насочва реформите в вярната посока. Освен това, ще се изисква от молдовските власти да изпълняват други условия за постигане на напредък. Що се отнася до измененията, които се предлагат в доклада, е, мисля за важно да се ограничи да каквито и да е изменения, тъй като, както беше подчертано, правилата на МВФ за макрофинансова подкрепа се базират на един деликатен, много крехък консенсус, постигнат между със законодателите относно макрофинансовата помощ. Затова е добре да не се наврежда на този консенсус, като се променят някои членове но безпокойствата на Европейския парламент и на съвета могат да бъдат взети предвид, като се подсили езика, що се отнася до политическите предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и по отношение на условия, свързани с меморандума за разбирателство който комисията има мандат е, да договори. Що се отнася до информацията, има още една минута и приключвам. Аз споменах за размяната на места, писма между комисари Московеси и председателя на комисията Инте. Комисията, разбира се, е, ще информира съгласно съвместната декларация на съзаконодателните органи за плащанията, за меморандума за разпирателство. Така че незабавно ще представи меморандума за разбирателство, както на съвета, така и на парламента. При извършване на плащания ние ще ви информираме за всеки транш, когато се прави и каква е обосновката за него. Ние очакваме допълнителна информация, която може би ще се изиска от парламента в писмена форма а, или пък под формата на участие в заседание на комисия, а, така че ние ще споделяме наличната информация с Европейския парламент и с а, съвета, така както беше посочено в писмото, изпратено от комисаря ни. Благодаря, господин Аройо. И сега искам да дам думата на господин Шубил от Европейската служба за външна дейност. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ме поканихте. По отношение на политическото положение в Молдова, там се наблюдава известно стабилизиране, правителството е стабилно, има нов президент от края на миналата година. Той току-що се върна от едно второ посещение в Москва е, и се опитва да възстанови взаимоотношенията си с Руската федерация, което няма да е лесна задача. Та независимо от това, е, републиката се сблъсква с ред предизвикателства, вече е, преди мене те бяха споменати необходимостта за борба с корупцията и лошото управление, което намали и позициите за плащанията, а и перспективите за економически растеж. Необходимо е също така да се разследва в нейната цялост огромната банкова измама от 2014 година. Втора е доклад на аудиторска компания от Штатите ще излезе през април и се надяваме, че тогава ще получим малко повече яснота. А и, както каза госпожа Хармс, ще се видят и някакви конкретни резултати от разследването. Ние следим политическото развитие на събитията в Молдова и в заключенията на съвета през 2016, от феврари 2016 си стоят ред тези, които остават важни. Економическата дейност, ключови търговски партньори се оттеглиха, но, в, но тези отрицателното въздействие на тези факти се балансира с засилен търговски обмен с Европейския съюз. Ние имаме доклад, който оценява напредъка за, на споразумението за асоцииране и очертава съвсем ясно кои, къде още има нужда от реформи. Ще има и съвет по асоциирането. Министър-председателя на Молдова ще присъства. Събитието ще се председателства от върховния представител Могерини. Страната тръгва с нова програма за Международния валутен фонд и ние също ще имаме програма за финансова подкрепа. Плащанията ще се извършват само на, при, основ, при положение, че се изпъл, изпълняват всички условия. При е, заема от ММФ също ще се формулират съответни условия тези политически условия ще визират някои от основните проблеми на економиката, банковия сектор и ние ще работиме в тясно координиране с програмата за реформи на МВФ и други международни финансиращи институции. Е, условията за подкрепата на бюджета от страна на Европейския съюз е, зависят и също с изискванията за е, оздравяване на съдебната система и реформата. В Молдова бяха предприяти някои реформи. Сега е важно да продължи този инерция, без да се връщат те назад. Трябва да се търси модернизация, защото нашата помощ подпомага и този процес, и е, търговията, и контактите между хората. Ние можем да дадем възможност за развитие и на економиката посредством предлагайки своя опит, а и перспективи за работа на младото поколение. Ние сме ангажирани с подкрепа към усилията на Молдова, но както се казва в заключенията на съвета от миналата година, очакваме видими резултати и при такива условия подкрепяме предложението за макрофинансова помощ на тази страна. Председателят, благодаря. Имате ли други въпроси или бележки, колеги? Сега е момента. Виждам един или двама колеги. Госпожо Хармс, заповядайте. Мисля, че ние всички сме за това да помогнем на Молдова в нейното развитие. Мнозина в тази страна очакват от нас обаче да следваме много по-стриктно какво се случва с парите, които отпускаме, а не да оставаме своего рода в съучастие с тези, в те, с тези структури, които са обект на толкова критика от гражданите в Молдова. Не само от е, съответните инстанции, които правят проверки. И мисля, че в светлината на всичко казано, това е от ключово значение. Благодаря. Госпожа Десърне. Само да благодаря от името на докладчиците. Споделяме вашите гледаща. Имаме консенсус за това, че е, трябва да изпратим един силен и положителен сигнал е, на тази страна, но също така трябва да има и условия, економически условия, условия за добро управление, е, които да вървят е, ръка за ръка. Също така, ние трябва да подкрепяме, но трябва да бъдем и взискателни в нашите взаимоотношения. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Мойса, съвсем да накратко. Естествено, хората очакват от нас да знаем какво се случва с парите, които даваме. С този инструмент това е доста лесно, защото парите отиват в националните банки и тя, националната банка и тя може да подкрепя само платежния баланс. Тоест не отиват в проекти, където могат да бъдат заграбени от олигарсите, а става дума за макрофинансова помощ. По-скоро по другите инструменти трябва да огледаме как се осъществява контрола за разходване на парите. В този случай има предохранителни мерки е, да не се случват такива неща и в е, проектите, но тук дори не става дума за проекти, става дума за макрофинансова помощ, където не могат да се присвояват средства. Това е само част от е, по-голямата картина за възможностите да се въздейства върху Молдова и тази помощ е като че ли най-защитена от външна намеса. Трябва да направим обаче така, че всяка помощ, която се отпуска на тази страна, е, да бъде съпътствана с много стриктно разписани условия. И тези условия са включени в пакета е, и имайте предвид, че съвсем не са е, слаби тези условия. Много сериозни са и ако сработи всичко, това ще има много сериозно отражение върху цялата положение в страната. Благодаря, казва председателят. Благодарности за представителите на комисията, на службата за на външна дейност. Благодаря и на колегите за дебата. И накрая, ако мога да оповестя, ние ще гласуваме на 11 април, четвъртък предостатъчно време е преди гласуването в комисията Инта. То ще се проведе на 25 април. И с това, колеги, като че ли приключихме за днес. Утре сутринта в 8.30 ще продължим с нашото заседание по точка 8, 9 и 10 ще гласуваме електронно и после в 8.45 продължаваме с обмен на мнения с Шарже Дафер на мисията на Европейския съюз от Штатите. Пожелавам ви една прекрасна вечер!